комисията на, на, на съвета, извинете, на първо четене. Заглавието ще бъде записано в протокола от нашето заседание. И тримесечният срок, в който Европейският парламент трябва да излезе за своята позиция, започва да тече утре 19 септември 2014 година. Протокола от днешното заседание ще бъде гласуван на следващото заседание на парламента. Ако няма никакви възражения, резолюциите ще бъдат изпратени на лицата и организациите споменати в тях.